So, colleagues, um, thank you and welcome to uh, this joint meeting. Uh... Скъпи колеги, добре дошли на съвместно заседание на комисията Либе и ФАМ. Съгласно член 54 от правилника за дейността обсъждаме заедно присъединяването на Европейския съюз към Истанбулската конвенция. Приветствам с добре дошли колегите от комисията ФЕМ и разбира се, приветствам с добре дошла председателят на комисията госпожа Блинка Вичуте. Няколко думи въведение. На 4 март, както знаете, Европейската комисия предложи Европейския съюз да присъедини към Конвенцията на съвета на Европа за превенция и борба с насилието на жени и домашното насилие, днешната конвенция от Истанбул. На 11 май съветът одобри и подписа Стамбулската конвенция от страна на Европейския съюз. Европейският парламент съпъства тази стъпки с декларация през ноември 2016 година. Беше изготвен на първото доклад от нашите съдокладчици на 12 април. Бяха внесени 318 изменения. Сега давам думата на председателката госпожа Блинкавичуте. Благодаря ви, господин председател. Присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията от Истанбул е важна стъпка в борбата срещу борбата е, в превенцията и борбата с насилието срещу жени. И слушахме съдокладчиците, които представиха основните елементи на техният мещинен доклад. И сега, скъпи Клод, както казахте и вие, е настъпил момента да разгледаме измененията по този проект от доклад. Давам думата на съдокладчиците. Започваме с госпожа Рево Дарон Бонефария. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искала да благодаря на докладчите в сянка и на всички колеги, които са внесли изменения. Благодаря ви за усилията по тази толкова важна тема. Както каза председателят Мораес, бяха внесени 318 проекта изменения ние имахме ограничение от 6000 знака за първата версия на доклада, ето защо аз също внесох изменения, било от името на политическата ми група и благодаря на колегите, които ги подписаха, или внесохме изменения заедно с докладчика ни, госпожа Кораца Билтно, която също благодаря за трудничество. Много се радвам на големият брой изменения, които бяха внесени, по-голямата част от тях са насочени в правилната посока. Като цяло се основаваме около един широко обхватен консенсус равенство. На първо място, насилието срещу жените често се дължи на неравенството между двата пола, затова трябва да, сгледам, да гледаме на този вид насилие по цялостен начин и изготвим един цялостен подход. Стремим се към промяна на материтета на обществото като цяло, като ще мине през е, образование, включително и сексуално образование и борба срещу всички видове стереотипи, сексистски послания, включително и посланието, които се разпространява чрез медиите и социалните медии. Важно също така да обърнем по-голямо внимание на превенцията, на закрилата и на съдебното преследване. И съм съгласна с вас, извършителите на престъпления трябва да бъдат наказани, а жените трябва да получат пълна подкрепа от съдебната система. Ето защо изискваме надлежно обучение на всички работници работещи в съдебната система, изготвянето на ръководни насоки, за да се избегне допълнително насилие срещу жертвите. Искаме да се отделят повече средства и финансови, и човешки ресурси за ефективното прилагане на конвенцията. Това е истинската цел на нашата дейност. Благодаря на колегите, които поискаха от Европейската комисия да излезе законодателен акт. Това наистина е много важно. Този доклад е само първа стъпка напред и борбата ни няма да спре до тук. Нуждаем се от законодателен акт, като директива, например, в която да се изложат общо европейски насоки за борба срещу насилието и престъпленията срещу жените и по този начин да се приложи на практика конвенцията. Радвам се, че споделяме това намерение и тази си обща молба. Приветствам идеята създаване на европейския координатор е, по въпросите за насилието срещу жените. Този координатор може да представлява Европейски съюз в независимият е, орган, който съблюдава за спазването на споредбите на Конвенцията на Съвета на Европа. Социал-демократите, Бъдената левица и АОД е, предложиха създаването на този координатор и съм убедена, че ще имаме подкрепа и от други политически групи. Особено внимание определям, отделяме на жените с жертва на повече от един вид насилие или дискриминация. В тази, тази гледна точка жените мигранти, жените с увреждания, жените членове на ЛГБТ и общността или а, жените от ромската общност са особено уязвими особено силна категория по принцип. Припомни ви особено сериозното положение на жените с увреждания. Радвам се, че ще бъде внимание този въпрос. Изменение на 40 на координаторите, много различни изменения на зелените и обединените левица припомнят конвенцията на ООН за, жени, за хората с увреждания. Припомням ви, че тези жени с увреждания ще бъдат по-добре защитени, ако Европейския съюз присъедини към конвенцията от Истанбул. Припомни също така, че трябва да се избяга всякакъв вид дискриминация, било то въз основа на вероисповеданието, расата или увреждане и аз съм напълно съгласна с това твърдение. Бих искала да ви припомня моето изменение за аборта, както и изменението внесено от госпожа Кунева и госпожа Борка по ам, в тази област. Отказът на законен достъп до аборта и принудителните бременности, които са последици от този факт, представляват насилие и нарушаване на човешките права на жените. Жените трябва да имат право на законен и безопасен аборт. И това протокол попада в кружното поле на доклада, защото отказът на законен аборт е форма на насилие срещу жените и а, освен това, това е много ваша политическа тема. Мисля, че това е подходящото място да се оправи това послание. Засилват се реакционистските тенденции в цяла Европа. Няма да припомня какво се случи в Польша и никога не трябва да се отказваме от най-важният въпрос. Ако не защитаваме ние правото на бот, кой ще го направи? няма да сме на висотата на всички от тези жени, които протестираха срещу предложенията на просто правителство, които успяха да спечелят. Има обаче и други изменения, които за мен са по-проблематични, дори съмнителни и разбира се няма да ги подкрепя. Като например, онези, които съжаляват, че Европейският съюз присъединява към конвенцията, онези, които смятат, че конвенцията не е достатъчно значителна. Тук отправят много негативни последици спрямо мигрантите, като свързват мигрантите миграцията с е, е, увеличения брой пълнителни бракове или пък ограничават ролята на жената само до ролята на майка. В Страсбург е, на последното пленарно заседание вече имахме първо заседание с докладчите в Сянка. Постигнахме важни компромиси относно жените с увреждания. Признаваме, че за тях е още по-тежко да бъдат жертви на насилие заради увреждането, от което страдат. Обелязахме колко е сериозно и въздействието за жените от насилието, независимо дали то е физическо, психическо, сексуално или социално. Обръща се внимание на суднакарското общество и неговата роля в борбата срещу насилието срещу жените. Тази роля трябва да бъде призната и насърчена. Така също да се отбележи, че жените не са закрени по един и същи начин поради различните политически тенденция в Европа, но и поради липсата на общоевропейска стратегия и липсата на законодателен акт. Ето за основната ни цел е да настояваме за хармонизация на условията за закрила и подкрепа на жените. Също така искаме за един около общо определение за самозащита, един важен инструмент, за да се сложи край на, на проблема с жените, които стават многократно жертва на насилие. Набързо бих искала също така да спомена, че взехме предвид и новите форми на насилие, които се появяват в интернет, в социалните медии, които са свързани с воюризма, например, или порнографията. Искам тук, Европейската комисията да вземе предвид тези нови видове насилие ще има още едно задание, за което ще в сянка в Страсбург. Продължаваме да търсим съгласие по въпроси, свързани с убежището и миграцията, например. И в качеството си на, докла... на докладчик от Либе държа да отбележа колко уязвими са мигрантите и колко сериозен е проблемът с насилието, основаващо се на пола. На 10 и 11 юли се надяваме да приемем доклада в комисията Либе и да приемем през есента доклада в пленарната сала. Надявам се да изготвим един доклад, който да местата на всички жени в Европа, които имат право да живеят без насилие. Надяваме се по този начин значително да принесем за закрилата и защитата на европейските граждани, независимо от желанията и стремежите на популистите. И накрая няколко думи за споразумението по прието от съвета на 11 май, който, взем, който представлява решение за подписване на конвенцията в Истанбул от Европейския съюз. Първото решение е свързано с обежището и принципа на невръщане, второто е свързано с съдебно сътрудничество в наказателно-правната област. Заедно с докладчика госпожа Кораца Билт приветстваме това решение на съвета, но съжаляваме, че решението се ограничава само до тези области и се питаме какво ще бъдат правните последици от него. Също така поискахме становище от правната служба на Европейския парламент, за да се опитаме да разберем какви са последиците от този избор и какви ще бъдат последиците за изпълнението на разпоредбите на Конвенцията на съвета на Европа. Разбира се, ще ви държим в течение. Благодаря ви. Now, uh, благодаря ви. Сега ще дам думата на сътрудни си докладчик, госпожа Кораца Бил. Ще дам думата и на нея. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на вас, господин съпредседател. И много благодаря на колегата Кристин, докладчик от комисията Либе. Отлично работим заедно с нея. Благодаря на всички докладчици в Сянка. Радвам се, че успяхме да обединим усилия от, ния, от всички политически групи по едно толкова важно досие. За мен той е в основата на всяка една политика за равенство на половете тъй като насилието, разбира се, има преимущество над всякак друг дейност за овластяване на жените. Искаме да дадем глас на жените и момичетата, които са жертва на насилие в Европа и, много, в Европа. И много ясно да заявим, че насилието срещу жените е сериозно престъпление и следва да бъде наказано съобразно. Говорим за насилие срещу жените, което не може да бъде оправдано по никакъв начин. Не защото си, си ми съпруга, защото си ме напуснала, защото се обичаш по някакъв начин, защото ревнуваш или друга тема. Никаква традиция, никакво вероисповедание не може да оправдава побоите, убийствата, изнасилванията и другите многобройни престъпления, които са обхванати от Конвенцията от Истанбул за борба с насилието срещу жените. Така че първата ни цел заедно е да поискаме от държавите членки да ратифицират Конвенцията от Истанбул и изцяло да я приложат на практика. С пълно право Кристин казва, че трябва да се надхвърли решението взето от съвета. Благодарим на Мъдрското председателство, че успя да постигне тази важна стъпка, първа стъпка напред, а именно споразумението държавите членки в съвета да подпишат присъединяването на Европейския съюз към конвенцията, но съжаляваме, че до такава степен се ограничи ограничиха областите, в които Европейския съюз се присъединява към конвенцията и се надяваме да бъде разширен този обхват от новото председателство. Също така ще държавите членки да се борят срещу стигматизацията и заклемяването на жените, срещу предразсъдъците и стереотипите и да продължат да се борят срещу насилието срещу жените. Само по този начин в дългосрочен план можем да постигнем успех в премахването на насилието срещу жените. А сега по измененията, които обсъждаме днес. Бяха внесени 318 изменения, Кристин вече каза доста по тях, така че ще бъда лаконична. След първият обмен на мнения включихме всички предложения, които чухме от колегите от жен... за жените с увреждания, ръководните насоки към държавите членки за изпълнение на конвенцията от Истанбул. Насърчихме ги да ратифицират конвенцията и обърнахме особено внимание на уязвимата категория, която представлява децата, както и на новите видове престъпления в интернет, които се появяват в момента, които не са включени в конвенцията. Като докладчик от името на Комисията по жените и като докладчик от НП държа да се, да се ограничим върху насилието срещу жените и конвенцията от Истанбул. Текстът трябва да бъде целенасочен, за да има нужният ефект. Трябва да отправим много ясно и целенасочено послание към съвети държавите членки за добавената да стоеност на тази конвенция. Много усилия трябваше да положим, за предим държавите членки, че е важно да имаме цялостна правна рамка на европейско равнище за превенцията и борбата срещу извършителите на насилието, както и за закрила на жените. Подкрепям Кристин. Съгласихме се да създадем правен инструмент на европейско равнище. Това ще бъде следващата ни стъпка след ратификацията и прилагането на конвенцията от Истанбул. По този начин ще разполагам всички нужни инструменти на европейско равнище. Но в този доклад бих искала да не се включват въпроси, които е или са приложено до поле, или да подкрепяме изменения, които безспорно заплашват крехкият консенсус, който постигнахме Споменахте аборта, всеки тук в парламента знае какво е моята позиция за аборта. Аз подкрепям правото на свободен и безопасен аборт за жените в Европейския съюз и извън Европейския съюз. Но тук трябва да се консултираме с експертите на съвет, от съвета на Европа. В конвенцията се споменава въпрос за принудителните аборти, които представляват форма на насилие. Тоест принудителният аборт представлява насилие срещу жените. Всички други видове аборт не са включени в конвенцията. А, скъпи колеги, не ние сме изготвили тази конвенция. Тази конвенция е изготвена от съвета на Европа, така че въпросът тук не е дали подкрепяте или не е отказа от, от правото на аборт. Тук трябва да се придържаме към разпоредбите на конвенцията от Истанбул. А, измененията, които бяха внесени от редица колеги, се съсредоточават върху а, отказването на право на аборт. Не ме разбирайте погрешно, но моля ви не използвайте този, тази, този документ, за да прекарате тази идея. Има опасност да поставим под въпрос постигнатият консенсус. Няма сега да обсъждаме въпроса за аборта. Има много други форуми, на които може да обсъждаме темата. Определено се поставя въпроса какво да се прави е, с аборта на национално или европейско равнище, но тази тема не е част от настоящият дебат, така че аз и НЕП няма да подкрепим измененията, които очевидно излизат от приложеното поле. Голяма част от тях бяха всъщност внесени от НЕП и аз няма да ги подкрепям като докладчик на НЕП заедно с докладчите в Сянка споразумяхме по редица много добри компромиси, Продължаваме да работим отлично за изготвяне на допълнителните компромиси. Ще продължим и дата седмица. Какво точно сме включили жените с увреждания? Това е много важно. Уязвимите групи, които са обекта на многостранна дискриминация, нуждата да се сложи край на безнаказаността и да са поставени подведени под съдебна отговорност извършителите на престъпления, борбата срещу стереотипите, оказване на нужната подкрепа и закрила на жените, подкрепа за убежищата, създаване на горещи телефонни линии за жените, стручаване върху образованието и обучението, подкрепа на жертвите, включително и на момичетата и появявата на нови видове престъпления в интернет, като например изнудване, свързано с сексуален материал или реваншизъм чрез порнографски материали. Ще продължим да работим в опити да преодолеем много силните резерви някои държави членки за постигане на консенсусен резултат. Ще продължим съвместната си работа и съм убедена, че ще постигнем компромис по всички тези въпроси и ще изготвим един много добър доклад, който му се ползва на, с широка подкрепа в пленарна зала. Благодаря ви. Okay, so, so over to me. I want to thank both the... Благодаря. Нека да благодаря и на двете докладчици и да подчертая, че сега влизаме в така по-деликатната по-деликатния момент с измененията. Но благодаря на работата и на двете комисии и на съответните докладчици. Господин Албрехт ще коментира сега от името на госпожа Луначек. Да, от името на Зелените и от е, докладчика в сянка е, на комисията ФАМ. Искам от тяхно име да благодаря е, за амбициозността на работата. Конвенцията е първия законово обвързващ инструмент в борба с насилието срещу жените. Тя придобива все по-голяма важност – като се има предвид, че е, е, немалко страни е, заплашват да се оттеглят и не всички са ратифицирали. 14 са подписали, включително Германия. Съжаляваме, че съвета е одобрил присъединяването на Европейския съюз в много тесен смисъл за убежище и юридическо сътрудничество, т.е. в областите, където има изключителна компетенция на съюз. В конвенцията има сериозни разпоредби за защита на търсещите убежище срещу насилие и приветстваме, че Европейския съюз ще се присъедини към тези разпоредби, но е, следва да отбележим, че решението на съвета създава правна несигурност и е, настояваме да се обърне внимание на искането да се е, иска правно становище от е, е, службата, правната служба на Европейския парламент. Изменението за временния док, док, за доклада се радваме, че се приемат, особено компромис 8, с, и докладчиците изказват съжаление, че не е прието изменението за економическо насилие. Също е, се очертава и проблема за насилието онлайн. онлайн. Комисията трябва да предложи законодателно предложение за насилие срещу жените, за да има възможност за е, отваряне на процедура за нарушения, ако страните членки не, не ги спазят. Съвета трябва да приеме също и е, така наречената клауза пасара, т.е. Преходната, преходната клауза. Като насилието срещу жените трябва да се включи в е, член 23 първа или нея за функционирането на Европейския съюз. Насилието срещу жените е едно от основните нарушения на човешките права и засяга свободата на предвиждане на над 250 милиона жени. Uh, e Благодаря. От ТКР господин Скрипек. Благодаря, колеги. Искам да коментирам е, документа. Изключително важно е да подкрепим борбата срещу насилието към жените. Трябва да се търси подкрепа от полицейските сили и да има и правна подкрепа. Но искам да задам въпроса. Инстанбулската конвенция осигурява ли по-добра закрила на жените? Дали се е, постига нивото на достатъчност на закрилата? в края на кращата насилието би следвало да е обект на... Ние трябва да се борим с него, независимо от това към кой пол е ориентирано то, защо е необходимо непременно да се ратифицира конвенция за борба с насилието срещу жените. Трябва да се уважава също правото на родителите да възпитават децата си в същата религия, каквато е и тяхната. Освен това, системата на мониторинг нарушава националния суверенитет. Има достатъчно механизми е, за е, наблюдение. Трябва да се търси и по-добро сътрудничество между страните членки. Не мисля, че е, това се отразява в конвенцията от Истанбул. Определено има проблеми с ратифицирането и. трябва да се опитаме да установим дали примерно в страна като Турция има някаква разлика от това, че те са ратифицирали конвенцията. Motivované dokumenty, ako je istambulský dohovor. Neustálým vnúcovaním praktík netransparentného pre... Цялата тази тема е доста политически отсветена k populistickým a extrémistickým hnutiam а аз си мислим, че výsledком е знехутен волич, който стратил... Има някакъв е, проблем. Е, председателя прекъсва, че трябва да се приключи с е, превода, тъй като за съжаление преводачите трябва да приключат своята работа. мисля, доста често те превишават работното си време. В момента то за тях приключва. Аз така поемам своята отговорност. Вие дойдохте в нашето заседание. Приключва превода в момента. If in French and English the rapporteurs want to make a quick comment on anything they've heard,